Благодаря за думата, която ми давате. И благодаря също така за възможността да мога да говоря за състоянието на нещата във връзка с Галилей Европейската спътникова навигационна система. Първо бих желала да благодаря на Хулия Гусман от секретарията за отличното сътрудничество и за неговия, неговата ангажираност по този сложен въпрос. Отне много време на парламента да се подготви, да намери решение по този въпрос. Основните неща, които се изтъкват в доклада, който ви е раздаден, могат, основните неща могат да бъдат представени съвсем кратко. Първо, целта на проекто текста е да гарантира парламента да получи достатъчна информация, за да може да използва своята, да упражнява своята проучвателна функция, функцията си на парламентарен контрол и е, това е по изменение 7 и също така по изменение 8 ще има двама представители от Европейския парламент, след това административния съвет. И мисля, че е разбираемо, че комисията се опитва да а, изработи позиция, която да определи а, отговорностите на комисията, която управлява бюджета. Комисията се опитва да избегне а, е, неблагоприятни ситуации. Първоначално комисията искаше да получи 50% от правата за гласуване, но това ще доведе до потискане на правата на представителите на държавите членки, защото тогава представителите на комисията биха имали абсолютни почти правомощия. И а, представителите на държавите членки бих, представителите на държавни, държавите членки биха имали много по-трудна задача представителя на комисията има много силна позиция, и има много а, силни контролни правомощия. От друга страна, могат да се вземат някои важни решения. И а, в този случай е важно комисията да контролира нещата Комисията има нужда от още един член а, на съвета, за да може да прокара своята позиция. Държавите членки също така ще бъдат много силно ангажирани в дейностите на съвета и преговорите противоречат на правилата за водене на преговори на съвета, но въпреки това комисията ще бъде в състояние да прокара своя подход. И така недоразуменията могат да бъдат избегнати по този начин. Смятаме, че дейността на агенцията ще отговаря на предложенията. Когато говорим за акредитацията, това е нещо много важно. Тук разбирам казаното, разбирам позицията на комисията. Знам, че те акцентират върху създаването на една, един независим съвет за акредитация. И за да може да се гарантира, че а, правилата се спазват добре, а, органът за акредитация по, а, а, в сферата на сигурността бе, а, беше с променено име. Целта е да се нарича борд, а не а, а, нещо друго, защото той трябва да взема независими решения. И също така тук се споменава един експертен орган в изменение 10, но всяко решение би трябвало да се взема с а, гласовете на три четвърти от членовете на този съвет, наречен борд, защото това е в основата на всички дейности, свързани с сигурността и това е свързано с мненията на експертите. И всеки член има един и същи а, брой гласове, те всички са експерти, комисията би трябвало да има възможност да се намеси, ако решенията по акредитацията ще усложнят прилагането на програмата. Когато става дума за периода за прилагане, както и за разходите, комисията ще може да предотврати пречките пред подобни решения. Разбираме позицията на комисията, искаме да сме сигурни, че ще има връзка а, във връзка с управлението на а, информацията. Не бихме искали да има различни бордове, различни групи. Комисията би трябвало да бъде информирана от борда за решенията му и, как, и органа по акредитацията получава инструкции от комисията. Това е изменение 12. Не за първи път се занимаваме с документи от този вид. И също така отново ще видите в документа е, отражени на това, което казах. Няколко пъти бяха водени преговори с докладчиците в Сянка, на които благодаря за приятното и стимулиращото сътрудничество също така с представителите на шведското председателство. Работихме много добре. Искам да благодаря на госпожа Карселс, ако това е името и. И а, искам да благодаря също и на предстоящото а, шведско председателство с които ще работим, надявам се, е, успешно. Е, това сътрудничество е, предвижда участието и на комисията госпожа Карлсен. А, каза, че докладът е преминал през съвета много гладко и че може да се приеме законодателния акт на първо четене. Сигурна, сигурен съм, че всички членове на нашата комисия знаят, че има един проблем, който преминава като червена нишка в работата на нашата комисия. В, през януари искам да се срещна с, с докладчиците в сянка, за да можем да оформим измененията, за да може да имаме колкото е възможно по-гладска процедура. Благодаря за всички предложени изменения и ще видя а, е, дали ще бъдем добре подготвени, дали ще можем да отчетем всички становища. Имахме един много дълъг и сложен път. Благодаря. Господин Рамейка, докладчик в Сянка, ще вземе думата. Благодаря. Първо бих желая да благодаря на докладчика за всичко, което е направил той по-специално за начина по който той работи с докладчиците в сянка. Напълно мога да подкрепя този документ. Много се радвам, че докладчик а, беше готов да си сътрудничи с, с други органи. Аз искам да кажа нещо по изменение 3 и 8. Мисля, че процента на комисията би трябвало да бъде сведен до 30. От докладчика спомена а, а, причините за това. Не искам да се впускам в тях. Аз съм съгласен с тях. Във връзка с представителството в Административния съвет на Европейския парламент, аз съм за това да има и представители на Европейския парламент в този борт, но това може да доведе до проблеми. Ние спасихме проекта Галилей и би трябвало да бъдем включени в този борд. Искам да попитам кой ще бъде в този борд, дали ще има евродепутати или защо кой ще бъде там. Господин Гантер. Много ви благодаря за това, че представихте доклада. Мога да продължа от там, където спряхте вие. Но най-напред искам да ви благодаря за това, че наистина прилагахте една крайно прозрачна процедура, докато работихме заедно. Според мен наистина докладчиците имаха доста разумна позиция. Според мен тези 30% са наистина разумни защото в крайна сметка комисията може да има влияние, но не и безгранично влияние, така че в крайна сметка тези 30% са приемливи. Бих искал да задам въпрос, който е, излиза малко извън обсега на този конкретен доклад. В много области ние не се чувстваме особено доволни, защото няма прозрачност в процедурите. Аз съм присъствал на пленарни заседания заедно с съвета. И в момента, като че, мисля, че има отворена тръжна процедура, извинете, обмисля се тръжна процедура в сектора на спътниковото наблюдение. Но а, въпросът е, че ще бъде прекъснат този процес на възлагане на обществени поръчки. Това означава, че ще се похарчат още много милиони евро, и много хора си мислят, това ще доведе до повече конкурентоспособност, до повече сигурност. Но в крайна сметка, според мен, а, ние трябва да бъдем уведомявани за това как ще се осъществяват тези обществени поръчки. Но в крайна сметка, ние наистина а, се нуждаем от няколко думи, казани от страна на комисията. Иначе, да, ще имаме отнова среща в, през януари и се надявам, че ще продължим да се сътрудничим с съвета но това, разбира се, не е нашия предпочитан подход, защото да, има а, различия, но те трябва да бъдат обсъждани, за да могат да бъдат преодолени по-бързо. Много ви благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Искам да благодаря на нашия докладчик, господин Тошеновски, също така да кажа, че сътрудничеството с него беше изключително плодотворно. Така че наистина ви благодаря за това, че бяхте изключително открит и а, ви благодаря за това, че обсъдихте този документ преди да изготвите проекто доклада. Смятам, че моята група ще подкрепи голяма част от доклада, но имам три коментара. А, моля ви да ми позволите да се върна малко, защото се занимавам с досието Галилей от години в парламента. Става въпрос за една много дълга история, за дълга работа във връзка с Галилей. Имахме различна идея. Тогава, тогава имаше модел за публично-частно партньорство, който да бъде приложен. И се очакваше този модел да бъде прилаган към а, нави... системата за спътникова навигация. Но през стечение на годините се оказа, че това ПЧП няма да проработи и няма да се отрази добре. И за това се реши в крайна сметка от страна на парламента, че Галилей трябва да бъде спонсориран с обществени средства. В крайна сметка трябва да си отговорим на въпроса за какво ни трябва тази агенция. А, може би наистина трябва да ви припомня тази история, защото наистина има много хора, които от дълги години работят по този проект. Да, може би ни трябва тази агенция. Може би наистина трябва да си отговорим на въпроса, трябва ли ни е тази агенция или не смятам, че все пак трябва да отправим няколко въпроса към Европейската комисия. Ако погледнем член 2, например, Виждам, че агенцията е отговорна за акредитацията, което означава, че агенцията трябва да започне да мисли за това доколко може да се отлага започването на употребата на системата Галилей за търговски цели. Може би комисията ще поръча проучването на тези въпроси от независим източник. Поправете ме, ако греша, но в крайна сметка, според мен, тази акредитация за сигурността е най-важното нещо. ние всъщност трябва да се отговорим на въпроса какво означава това. Особено ако прочетем предложението за резолюция, може да прочетем всичко това, какво означава административен съвет – но а, когато става въпрос за акредитация, като че ли административният борт не е ангажиран. Дали не трябва да се задълбочим върху този въпрос? Дали не трябва да имаме отделен орган, който да се занимава с тези въпроси? Един отделен орган, който да надзирава работата на агенцията по, тази, по този въпрос? А, това е съвсем отделен орган, наистина аз се нуждая от силни аргументи, които да ме убедят, че ние се нуждаем наистина от тази агенция. Тук ще коментирам, третата ми точка ще коментирам върху това, което каза преждеговорившия. Всички тези предложения са изключително добри. Но дали парламента ще бъде достатъчно ангажиран в административния съвет? а също така и, и наистина се присъединявам към това Европейската комисия да има право на по-малко гласове в административния борт. При издаването на насоки за агенцията, комисията мисля упражнява изключително силно влияние върху агенцията което означава, че комисията не трябва да има половината от гласовете от административния борт. Смятам, че това е много разумно. няма на техните гласове да бъде 30%. Така че, в крайна сметка, моят въпрос към Европейската комисия е дали може да разсеете моите съмнения във връзка с въпроса дали наистина се нуждаем от тази агенция. Дали не трябва да се занимаваме с, с акредитация. И в крайна сметка какви са задачите, дали са правилно обособени. Когато погледнем член 2, виждаме ли правилно разписани функциите на агенцията? Според мен това е изключително важен въпрос, защото колегите ни в комисията по бюджетите винаги ни питат за това, тъй като имат своите резерви във връзка с агенцията, с разширените задачи на агенцията и с установяването на нови агенции. Аз мятам, че наистина трябва да се проведат дебати, защото наистина се нуждаем от повече информация от комисията за дейността на агенции Госпожа Хол. Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искала да благодаря на господин Тушеновски за изключително правилния подход, който имаше на сътрудничество. Както вече беше казано, Галилей премина през много дълга история. Това въобще не е лесен процес. В миналото той беше силно накърняван като проект заради тревогата на държавите членки, свързани с космическата индустрия. Това се отрази и на подхода към Европейската космическа агенция и попречи да се превърне в истински европейски проект. Сега в момента този проект е ощетяван от бюджетните ограничения. Аз сега обаче съм съгласна с това, че Европейската комисия трябва да задържи част от своето влияние върху агенцията, защото това е един проект, от който могат да извлекат ползи абсолютно всички държави членки. Смятам, че наистина 50% е прекалено много да речем, може би тежестта на комисията трябва да бъде около 40%, така че те да не трябва да разчитат на държавите членки, а те а, да имат правото на вето. А, по този начин може да а, устоят на изкушението това да се превърне в един проект на отделните държави членки. Чух няколко коментари за информационния поток – и наистина изпитвам голяма тревога заради липсата на информация, която получаваме. Присъствали сме на срещите между съвета, комисията и парламента във връзка с Галилей и аз бях ужасена, защото ние влязохме на срещата без да получим почти никаква информация. Всъщност бяхме изправени пред технически документи, се почувствахме доста зле, защото видяхме, че проектът е в лошо състояние, но нямахме време да се подготвим и да зададем въпроси. И в крайна сметка, може би това, което трябва да направим тук, е да изискаме подаването на, на добър информационен поток насока към парламента. Може би трябва да начертаем една разделителна черта между това, което се предлага от съвета и от докладчика. Съвета не иска въобще да присъстват членове на Европейския парламент в този проект, защото те смятат, че това влияе върху процеса на взимане на решения и върху бюджетирането. А докладчика а, иска да има член с право на глас, който да не е обаче член на Европейския парламент, а някой, който е предложен от парламента. Това, което аз бих искала да видя е а, този информационен поток да бъде приоритет за парламента и да бъдат предложени двама членове на парламента от докладчика като наблюдатели. Те да бъдат членове на Европейския парламент, но нямат право на глас. По този начин ние ще получаваме информация, но в същото време няма да компрометираме своята позиция. В същото време не трябва да забравяме, че независимо какви са прогнозите на комисията, бюджетирането е една голяма въпросителна защото всъщност ние трябва да вземем предвид и а, средствата, които ще бъдат привлечени благодарение на Галилей. Говорим за около 500 милиона евро годишно за неопределен период от време, а това са доста сериозни средства от бюджета на общността. И ние, всъщност, като членове на Европейския парламент, не трябва да забравяме, че е много важно за нас да извличаме сами информацията, не да чакаме някой друг да ни я донесе. Не просто да отидем на някаква среща, да ходим на такава среща веднъж на 6 месеца и да получаваме информация 5 минути предварително. Не, ние трябва да получаваме информация, да знаем какво се случва и по време на обсъжданията за определение на бюджета. Това са моите две предложения. 40% за комисията и двама членове на Европейския парламент като наблюдатели. Благодаря ви много. Благодаря, госпожа Вебер. Господин Вебер, извинете. Смятам, че е изключително добър доклада. Мисля, че 27-те държави членки могат да определят едно добро мнозинство, така че няма никакъв смисъл да говорим за тези 30%. Искам да поздравя докладчика и да се възползвам от възможността да направя едно предложение и да получа малко повече информация. И така, 30% за комисията. От тези на комисията. Но под този въпрос стои друг. Става въпрос за управление на европейско европейското космическо пространство. Това е сектор, който става все по-голям. Имаме Галилео, GMES, Освен това, под ръководството на господин Ферхойген ще има и специализирано звено, което да се занимава точно с космическата политика, така да се каже, на Европейския съюз. Ако се направи едно напречно сечение, ще видим, че имат отношение и а, занимаващите се с околна среда и с а, другите сфери на политики. Дали пък няма да е подходящо всички тези интереси да бъдат събрани а, и предоставени на един а, а, служител, който да е с достатъчно висок пост, за да се занимава с тях, т.е. да се грижи за тях и да дадем някакси да предадем повече лидерска позиция на един такъв служител от висшия шалон. Да, благодаря. Говорим за проекто закон. Смятам, че в него трябва да дадем шанс за продължаването на тези програми. Аз смятам, че трябва да бъдем конструктивни по тази материя и да дадем възможност на всички институции да поемат своята отговорност и да я осъществяват адекватно. Искам да благодаря на господин Тушеновски, защото е направил всичко, което е необходимо, за да се постигнат целите на това усилие, което е съвместно за всички нас. Европейския парламент си има своята роля в целия проект, защото значими суми от, евро... от бюджета на европейските общности се предоставя за този проект, за да може да се осъществи доброто му развитие и смятам, че ни трябва да можем да контролираме, да надзираваме правилното изразходване на тези средства. Да, нека сега да се опитаме да получим и някой друг отговор на многото въпроси. Приключваме с списъка на изказващите се. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин докладчик. Ще започна с първото нещо, като казахте, това, което е най-важно, най-деликатно. Това са а, правата за гласуване на комисията в, на нивото на а, агенцията. Ако комисията би трябвало да поеме ролята на управление на проекта би трябвало да може да ги управлява с всички възможни средства. Ние днес с, с, е, наблюдаваме а, а, трудности във всички други агенции, в които комисията няма право на вето върху работните програми или върху бюджетите, или върху бизнес плана, или върху избора на директори. Следователно, трябва да не се позволи на агенцията да а, се получи такава ситуация. Европейската комисия би трябвало да има възможност да управлява пряко и бързо и да поеме изцяло отговорността самата комисия. Не искам да представям аргументи за а, в полза на 50, 30 или 40%, но трябва да избегнем една ситуация, в която а, да се създават възможности за прекалена гъвкавост. Нашата позиция е да ви помолим да преразгледате възможността да имаме 50% от правото на глас. Що се отнася до присъствието на евродепутати. Очевидно е, че комисията е а, съгласна, гледа на това а, благоприятно. А, тези евродепутати могат да бъдат избрани от вас. Ние сме за пълна прозрачност и за да отговорим също така на някои повдигнати въпроси. ни бихме желали в момента тези депутати да бъдат да присъстват по време на вземането на решението или по време на провеждането на дискусиите. Що се отнася до приемането на тези решения, ние бихме желали да това да стане на първо четене, защото времето върви бързо, практически сме в 2010 година и би трябвало проект Галилей да се стабилизира, защото всички ние познаваме проблемите от миналото. Връщам се на казаното от госпожа Ниблер, ако ми разрешите. Ясно е, познаваме историята на предишната ситуация около Галилея, което беше разгледана от Сметната палата с голяма а, точност, но ю, ю, правната основа, която на която се подчиняват двата субекта. Това представлява правната база. Следователно, задачите на агенцията са много ясно разписани и трябва те да почнат да се прилагат. Трябва да преминем към фазата на тяхната конкретизация, т.е. един преходен период. В 2008 година агенцията имаше намаление е, на състава си, бюджета беше намален, е, създадоха се нови задачи, всичко това беше приведено в действие. Тоест не става въпрос да си задаваме въпрос какво ще правим с агенцията. Агенцията има роля, определена роля, определена правна основа и е, трябва вече да преминем към действие, струва ми се. Благодаря казва председателя. Не, моля, извинете ме. И така, някой от вас а, направи коментар за това да се даде на комисията правото за глас някъде около 40%. Не трябва да се фиксираме на процентите. Наши принцип е да имаме възможност да управляваме а, и да поемем отговорността за управлението на проектите. Това е основното нещо. Благодаря, господин председател. Благодаря. А сега ще дам думата на господин Ламец. Бих искал да говоря преди докладчика в сянка с риска а да не бъда добре разбран, аз бих застанала на страната на комисията по този въпрос, мислейки за това, което казахме сутринта. Мисля, че трябва да подкрепим доверие и контрол, а не контрол и доверие. защото трябва те да могат да са способни да управляват, а ние да можем да сме способни да контролираме. И към края на предложението се казва, че комисията трябва да ни уведомява на регулярна база, а и тогава комисията, ако бях на комисията, ще я да кажа, вижте сега, вие си имате представители в същия този орган, така че едва ли е необходимо а, да ви информираме регулярно. А, ние мисля, че трябва да си разделим функциите. А, те да си изпълняват, а ние да ги контролираме. И без това парламента има достатъчно достатъчно работа за вършене. Благодаря. Господин, госпожа Ниблах поправи се оратора. А може би само да кажа следното. Що се отнася до акредитацията за сигурност, това е особен текст в смисъл, че задачите не са чак пък толкова много, колкото ги представяме. Ето това е, което всъщност исках да разбера. Може ли комисията да даде отговор в писмен вид? Да, разбира се. Да, ние можем да отговорим или веднага, или можем да отговорим и в писмена форма. Ще дам думата на колегата госпожа Кавада по този конкретен въпрос да взема отношение. Благодаря за въпроса. Що се отнася до задачите на агенцията, искам да повторя съвсем накратко това, което току-що ви беше обяснено. Според член 16 на регламента, агенцията би трябвало да изпълнява точни задачи. Първата е акредитацията, втората е експлодисирането на центъра Галилео, Галилей и трети, което не е важно, по време на фазата на експлоатация, която ще настъпи след няколко седмици, те би, с няколко месеца би трябвало да обедини двете системи Енус и Галилей. Освен тези точни задачи, които са разписани в регламента, агенцията може да има и други задачи, възложени от комисията с съвсем конкретно делегирани правомощия. Тоест, задачата за акредитирането на системите е една а, а, благородна задача, що се отнася до разходите. Мисля, че предложението на комисията в финансови първия отчет обяснява какви са потребностите от допълнителен персонал във връзка с дейностите на агенцията. Във връзка с другите задачи става въпрос стандартните разходи, които са включени вече в бюджета на комисията. В случай, че госпожа Ниблер иска допълнителни и по-точни а, данни, за които в момента нямам. Разбира се, винаги съм на нейно разположение да ги, ги предоставя. Благодаря. Мисля, мисля, че сега стана ясно. 9 декември е крайния срок. Благодаря ви. Нека сега преминем към точка 10 от дневния ред. Европейска програма за наблюдение на Земята. Давам думата на докладчика, господин Клант. Да, разбира се, ще се опитам да спаза времето, което имам на разположение. Първо бих представил доклада, но съвсем, съвсем накратко, за да остане време за дискусия. Мисля, че моите колеги, включително и докладчика в Сянка, е, проведоха достатъчно посещения във връзка с прилагането. Ще ви дам няколко примера по, във връзка с с данните, които бяха събрани чрез ГМОСС. Аз разглеждах също съоръженията и работата и бих искал да почетая няколко а, точки във връзка с климатичните изменения и това какво можем да направим ние. Можем ли освен това по един съвременен начин а, да измерим тези промени чрез сателит, да измерим това, което се случва на земната повърхност, освен това а, да измерим изпаренията като количество от морската и океанска повърхност. И като се има предвид колко голяма е общата площ на океаните, а то наистина можем да си представим и колко голямо е изпарението от повърхността. А да не говорим, че някои от данните, които постъпват, като например от Китай, не са най-актуалните. И така, що се отнася до ситуацията след една такава катастрофа, ам, трябва да вземем предвид наводнения, ам, а, трябва да а, се концентрираме върху големите реки в Европа и да на научна основа да поставим определенето на застрашените територии, застрашени от наводнения, тъй като са в дадено местоположение спрямо големите реки на Европа. Всичко това, с други думи, трябва да се обосновава на реалността. Освен това, картографирането е много важно. Да, в Африка, например, и в някои от развиващите се страни големи части от територията не са картографирани изобщо. Това са конкретни мерки, които трябва да вземем. Това е първата. Сега, например, данните от сателитите е, няма да упоменавам нито една държава членка конкретно, но ам, да да се ползват тези данни а, понякога създава проблеми с а, обезлесяването, защото се вижда какво се случва. Освен това, има а, случаи, в които в Юго-Источна Азия, например, могат да се, а, а, чрез сателитните наблюдения, могат да се определят точно границите, което е много важно. Така, друг много важен въпрос е финансирането. Очевидно, в няко... за някои елементи от Галилео ще е изключително трудно да се фина... намери финансиране. Ние обаче ще разискваме това с Генерална дирекция бюджет. Те още не са изразили своето становище. Що се отнася до материалите и доставките на материали, може да се окаже, че ще са доста по-високи разходите за тях, отколкото бяха първоначалните разчети. Също а, точка от преамбюла 16а а, посочва, че тези доставки могат да бъдат из, а, безплатни а, за, а, поради това, че се създават нови работни места, но трябва и да има постоянна наличност на такива възможности. А, например, финансовите разчети до 2013 година а, а, не може да са единствените, на които трябва да разчитаме и да обосноваваме цялото си развитие, защото какво ще застанем а, без да се развиваме през пролета на 2014 година ли, едва ли. С други думи, сатали... данните от сателитите трябва да бъдат предоставени безплатно, да бъдат достъпни от... за всички. Но това не би трябвало да доведе до положение, при което хората да ползват тези данни, а, за да нарушат правилата на конкуренцията и да създадат повече предимства на онези, които може би не ги заслужават в сравнение с останалите участници в пазара. Ами картографските а, услуги също а, могат да подобрат значително качеството си. Петата точка, която искам да подчертая е, че от вчера вече влезе в сила Лисабонския договор и във връзка с това има едно едно нещо, което беше премахнато комитологията. Няма вече комитология. Така че навсякъде можете да го зачепнете а, този термин от доклада си. Може би трябва нещо в анекса да сложим в тази връзка. аз съм а, за до голяма степен за повече контрол. Що се отнася до обществените поръчки, това трябва да бъде основният единствен начин а, за провеждане на търговете. И това трябва да влезе в измененията. Също така си мисля, че трябва да се направи нещо по въпроса с дублирането на данните. Също така трябва да се уверим, че Генерална дирекция бюджет ще направи необходимото, възможно най-скоро. Но аз вече говорих с, с Испанското председателство по този въпрос и когато съвета работи с нас, най-вероятно ще сме достатъчно ефективни, за да стане до юли следващата година. Мисля също така, че ако имаме а, комисия по а, космическите изследвания, тогава нещата могат да бъдат по-добре урегулирани в тази сфера. Това е всичко, което исках да споделя за момента с вас. Благодаря. Има четирима души, които искат да вземат отношение. Има ли още някой, който иска да бъде включен в списък? Господин Чичес.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 Eh, Много неща вече бяха казани. Бих искал да поздравя докладчика за чудесната работа, която е извършил, а също така да изразя подкрепата си за този доклад. Не бих искал да спомена, да се спра върху две изменения, които вече бяха споменати от докладчика, именно продължителността на услугите, непрекъснатостта на услугите – И разбира се, това ще направи преходните периоди изключително важни. Това означава, че наистина трябва да имаме доверие в тези услуги. Господин Ван Дол. Пак проблем. Извинете, когато ми казвате името, просто като че ли не го чувам. Извинете, казва господин председателя. Има няколко въпроса, които бих искала да повдигна във връзка с тази програма. Първото е една моя тревога, именно дългосрочното опериране на програмата и оказването, предоставянето на такива услуги след 2013 година, както и начините на финансиране. Има първоначален бюджет от 150 милиона евро, който е недостатъчен. Например, пускането на звената Б не са добре финансирани. Освен това, това пускане трябва да бъде финансирано по оперативни програми на Европейския парламент ние трябва да обмислим как да покрием тези разходи. На второ място в политиката във връзка с данните аз предлагам този а, свободен достъп, който беше споменат от докладчика, да стане наистина а, основен приоритет в програмата, както и предоставането на услуги на пазара. Смятам, че е, компании, търговски компании, включително и от новите държави членки, ще извлекат ползи и във връзка с иновациите. Не на последно а, място Услугите, които са свързани с програмата за наблюдение на Земята, не са ясно дефинирани. Затова трябва добре да дефинираме какво означава свободен достъп в законодателните текстовете. Освен това, трябва да обмислим пълния и свободен достъп от гледна точка на сигурността на информацията, за да сме сигурни, че имаме поверителност, както и идентификация на информацията, която се обменя между отделните сървъри и крайните потребители. И не на последно място, уточняване на обхвата на собственост на операторите на космическата инфраструктура. А това е необходимо за да се получи най-голяма ефективност на програмите. А, както знаете, Европейската космическа агенция ще бъде междинен собственик, а, което означава, че може би ще имаме случай на приватизация. Няма да имаме контрол върху това повече. Благодаря. Merci beaucoup, благодаря, госпожа Малия, Валиан. Благодаря ви много. Така мисля, че вече улучих думата. Сега господин Чичестър. Благодаря, господин председател. Бих желал да поздравя колегата Гланте за доклада. След малко обаче ще а, изразя несъгласие по един дребен въпрос. Искам да направя няколко предложения, които може би ще го подобрят. За тази цел ние ще внесем 3-4 изменения. Първото нещо, което искам да кажа е въпроса за дублирането на информацията. Казват ми, че има възможност да се събира нови данни, което да дублира съществуващите данни и следователно, че трябва да има а, в задължение на службите по гноз да а, изчистят дублиращата информация. Това не е противоречиво според мен и мисля, че това се а, казва и в а, предложението на комисията. На второ място, можем да обсъдим, разбира се, това, когато се внесат измененията. Този проект изисква а, голямо сътрудничество между много ангажирани страни и предложението за един съвет на партньорите, който би трябвало да представлява общностите на заинтересованите лица, би било нещо интересно, което си заслужава да се проучи, за да може <clears throat> да се гарантира максимално широка ангажираност и консултации. Това е второто нещо. А третото е там, където имам известни разлики с докладчик и госпожа Валиан каза за безплатния достъп до услугите на ГМОС. Искам да внеса резерва по това отношение, предвид факта, че се говори за бюджета, който не е достатъчен за съответните цели и да се изключи събирането на такси, на плащане за услугите ми се струва малко рано. Също така забележката във връзка с, създаването на пазарни услуги. Не знам точно как ще се създаде пазара, ако нещо е безплатно. Освен ако има а, някои хора, които така да могат да изработят нещата така, че нещо да започне а, е, безплатно, пък да се получи доход за някой друг. Аз лично имам резерва по този аспект и бих предложил да се преразгледа тази въпрос. Разбирам, че господин Гланде има ясни възгледи по въпроса, но просто правя, задавам въпрос и предлагам да се дообсъдят нещата. Благодаря. Госпожа Дати благодаря, господин председател, господин докладчик, уважаеми колеги. Искам първо да благодаря на нашия колега, господин Глант, за проекта доклада, който ни представи днес. Вярно е, че аз мога да кажа, че от гледна точка на ЕНП няма големи критики в това отношение. Има някои наблюдения във връзка с проекто регламент и проекто доклада. В второто изменение по което гарантира приемственост и вписването в регламента на данните да, това, и принципа те да бъдат винаги достъпни. Важно е да се помогне на потребителите да използват системата с доверие, но самия текст в момента е включен в точка от преамбюла, който няма същата юридическа сила – и а, този принцип на а, приемственост на данните не е застъпен в диспозитива. И както каза госпожата, не искам да избъркам името, е, е, въпрос също така за финансирането. Мисля, че вече бях казал по време на обсъждането на текста. Трябва да този регламент да бъде по-четивен, би трябвало да бъде организиран по такъв начин, че финансирането да бъде по-добре организирано, да е по-кохерентно, за, за да може да има едно балансирано третиране на съответните услуги, защото в противен случай няма да има гаранция за финансирането на надзорни, на на системите за наблюдение на а, морските и а, сухоземните региони и в четирите услуги би трябвало да имат еднаква зрялост, а, което не може да се постигне с сегашния текст. Следователно, а, необходимо е да се подходи а, балансирано. По въпроса за данните, Колегите преди мен говориха за безплатния достъп или платения достъп. Аз искам да внеса един нюанс, който се отнася до изменение 3 и 12. Дали трябва да бъде пълно, напълно. А, достъпно или безплатно. Би трябвало да има ограничение само за физически и юридически лица в Европейския съюз. Това означава, че тези данни не би трябвало да бъдат достъпни за всички, дори за хора, които си плащат за това. Това ми създава известен проблем. И следователно трябва да се замислим, програмата ГМОС да бъде от полза на юридическите лица, на физическите лица и също така мисля, че ограниченията трябва да бъдат свързани с финансовите въпроси. По въпроса за данните, е, искам да кажа нещо за въпроса за, е, по член 8 за, във връзка за сигурността на данните на системата. Много се е говорило по този въпрос е, от предприятията, аспекта за сертифицирането на данните. Изключително е важно това сертифициране да бъде проведено с да, и за да позволи възможност да се използват тези данни, включително и за водене на съдебни спорове ако има екологична катастрофа. И накрая въпроса за управлението, където няма пълна яснота. Управлението е много важно и колкото повече и по-добри механизми съществуват между държавите членки и Европейския съюз, това трябва да се постигне, защото от 12 ноември беше създаден един съвет съвет и е жалко, че този съвет на партньорите не работи толкова активно. Доколкото разбирам, той се занимава само с управлението на бюджета. Мисля, че е жалко че а, няма пълна възможност да се гарантира последователността и консистентността и а, кохерентността на програмата, което е изключително важно, защото тогава, когато говорим за Финансово управление изключително е важно да се управлява инфраструктурата, държавите членки да управляват инфраструктурата и европейските власти. Но този комитет, този съвет на партньорите би могъл да се занимава с бюджетните аспекти и с инфраструктурата. Това бяха няколкото коментари, които исках да направя по този проект, защото не би трябвало да се ограничаваме, тъй като програмата е изключително важна и не трябва да ограничаваме потенциала. Uh, uh, и така. Uh, господин аз... Гланта, аз мисля, че трябва наистина да бъдете поздравен. Но две неща господин Тичес какво каза. Достъпа. Достъпа за европейци. Има такъв и за другите, т.е. достъп и за други, но на принципа на реципрочността. Това е голямо нещо. И няма възможност да имаме едно глобално покритие по отношение на наблюденията, ако а, всички участници не си играят добре ролите, като примерно Индия, Бразилия, Китай, Русия. Ако те ни предоставят достъп и ние можем да им предоставим достъп. Реципрочността е много важна като принцип. А тези страни могат да си го позволят, т.е. могат да си позволят такива програми също. Европа не трябва да бъде политическият а, актьор, който а, да върши цялата тази работа и да я финансира и някакви е, обаче ние трябва да помислим е, за предоставяне на достъп на някои трети страни, т.е. развиващи се страни. Но ако обичаме да направим едно ясно разграничение между а, слабо развити страни, в момента започващи да се развиват страни и бурно развиващи се държави. Така по отношение на достъпа ще бъде изключително а, скъп а, проект. Не може да го оставим а, по средата. И освен това, ние знаем, че ще ни трябват стратегии за излизане от ситуации, защото става въпрос за публични финанси. От самото начало е много важно да създадем тези условия, при които можем да излезем от ситуации и да бъдем гъвкави. Когато става въпрос за а, предоставяне безплатно за ползване, а и в същото време да има компании, фирми, които могат да натрупат или да получат някакви приходи на базата на този а, принцип, а, мисля, че Европейския съюз би трябвало да направи същото, т.е. да а, започне и той да а, генерира някакви а, приходи, за да не спрем по средата, за да не се стигне до момента, в който ще кажем искаме да продължим да го правим, обаче нямаме средствата. И да не, да не изчерпим публичните средства по този начин, а да осигурим една устойчивост. Благодаря, колега Вебер. Аз съвсем накратко искам да се изкажа по въпроса за безплатността. Вече се изказах и говорих с госпожа Дати по този въпрос. Аз съм напълно съгласен с това, което се казва в доклада на господин Гланта по този въпрос. Той предлага услугите да бъдат безплатни за всички е, физически и юридически лица в Европейския съюз, за да може да се развие пазара и по-специално за малките и средни предприятия. В това отношение аз искам да цитирам това, което неодавна се случи в Штатите. Има сателит, има спътник Ансат, който знаете и този сателит има не само данни, но той имаше до, платен достъп до него, при това доста ефтин тъй като се плащаше за него, имаше средно 20 000 посещения на година. В момента, когато а, а, стана безплатна службата, станаха 200 000 на месец. И ако искаме не само да създадем този пазар, но също така да а, създаваме възможност за иновации, трябва да, а, да, да, да, да използваме тези аналогични примери. Трябва да да развием нещата. И сега ще видим как ще можем да, да се финансира проекта пряко. Благодаря. Че аз би искахте да кажете нещо. Много ви благодаря, господин председател. Исках да благодаря на госпожа Дати за това, което тя каза, но това, с което не съм съгласен е разликата между пълен и безплатен достъп и пълен достъп, защото аз наистина съм съгласен, че трябва да има достъп до данните. Но не смятам, че ще бъде много а, мъдро от наша страна да изключваме тези други а, форми на финансиране. Това беше просто една философска вметка от моя страна. Много благодаря. Иска ли комисията да каже нещо в тази връзка? Благодаря, господин председател. Съвсем набързо първо искам да благодаря на вашата комисия за интереса към този проблем. Според нас е, най-важното е, е, е приемствеността на данните в системата ГМОС. Искам да привлека вниманието ви върху последиците на тази приемственост на данните върху а, е, възможността да се използват службите, е, стабилизирането на техническата компетентност в Европа и разбира се е, влиянието върху финансирането. Искам да привлека вниманието ви на комисията върху съобщението, прието от 28 октомври на комисията, което се съсредоточава вниманието върху многогодишното използване на космическите структури и решенията, които би трябвало да се вземат между сега и 2011 година, за да може да се управляват данните професионално, да се предвидят бъдещите изисквания а, с максимално свеждане, намаляване на разходите. Благодаря, господин председател. Много благодаря. Господин Гланта, докладчика, искате ли нещо да кажете? Много благодаря на всички за вашите коментари, за вашите допълнения. А, може би ще бъдат внесени и допълнителни изменения в определен момент. Дублирането на данните, събирането на данни, всичко това беше споменато. Очевидно това е явното послание а също така и разходите свързани с отговорността, с точността, отговорността на държавите членки. Не знам как стои в другите, въпросът в другите държави, но в моята страна има отделен орган, който е натоварен с одобрението на тези данни, преди те да бъдат експортирани където и да било, за да не изтече секретна информация към Иран, да речем. Сигурен съм, че с времето ние ще намерим решение на този въпрос. Що се отнася до финансирането, ние наистина трябва да се опитаме да проникнем на пазара да установим компании на пазара и по-нататък в бъдещето може да говорим за това дали тази услуга трябва да се заплаща, дали трябва да бъде безплатна, дали трябва да бъде приватизирана но въпросът е, че се опитваме да постигнем покритие на пазара, така че всичко останало ще остане на по-късен етап. Реципрочността. За това говорихме и по-рано. Когато други части от света ни дават безплатни данни, ние трябва да отговорим по същия начин. И това е системата, международната система за размяна на данни. Благодаря на всички за всички ваши коментари. А, има неща, които аз самия трябва да обмисля, трябва да се подготвя. И в следващия път, когато дойда, отново ще обсъждаме всички тези въпроси. А, ще излезе и доклад от страна на комисията по бюджетите и всички точки от комисията, от комисията, ще бъдат включени. Много ви благодаря. Да, много благодаря. И сега представяне на проучването относно аспектите на управлението на Европейското научно-изследователско пространство. Сега давам думата на господин Леон Гонзало, който ще се опита съвсем накратко да ни представи това проучване. Ако имате въпроси, моля ви да ги зададем заедно накрая. Добър ден на всички. За мен е удоволствие да съм тук и днес ще се опитам да резюмирам най-важните изводи от този доклад и ще надявам да остане време и за задаване на въпроси. Съветът искаше да оцени Европейската е, е, научно-изследователска зона На първо място ние се опитахме а, да разберем самия процес на конструиране, не само да говорим за самата научно-изследователска дейност, но и за това как се включват политиките базирани на знанието. Ние смятаме, че всичко това е включено с иновациите и получаването на познания. А също така от парламента ни казаха, че трябва да преразгледаме инициативите по член 169 и член 171, така че ние също така трябваше да разгледаме всички тези въпроси. А също така и другите инициативи, защото според нас е доста полезно да имаме разбиране по отношение на тези инициативи, които се отнасят за бъдещето. А те ще допринесат и за инициативите, които в момента са в ход. На първо място, ние разбираме, че говорим за европейското научно-изследователско пространство и знаем, че някои инициативите са на общностно ниво, а някои са на ниво държави членки, което отговаря на Лисабонската стратегия. След това всъщност имаме тази идея, че всъщност Лисабонската стратегия е по-широка от европейското научно-изследователско пространство, но някои инициативи идват от отделните държави членки, а други от по-високо ниво, което означава, че някои инициативи могат да бъдат разбрани само като механизъм, който се прилага чрез общностните механизми, но също така и че държавите членки играят изключително важна роля в тези инициативи. Тъй като а това означава ангажираност от страна на държавите членки. В същото време се опитваме да разберем какви са измеренията на управлението на пространството. Те показват различните ситуации от гледна точка на отделните инициативи. Ние в крайна сметка идентифицирахме тези фактори, които са важни за управлението на този етап. Ако сравним различните научно-изследователски инициативи в момента, те наистина са много различни една от друга, в зависимост от всички тези фактори. Откритост, това е много важно, защото зависи от това дали имаме механизмите, за да отговаряме на нуждите на отделните участници. В същото време прозрачността е важна, защото участва в процеса на взимане на решения, за използването на ресурсите и комуникациите за всички участниците. Разбира се, баланса на интересите, както и представителството между различните заинтересовани лица. Това е свързано с ролята на отделните държави членки и на участниците. Изключително важен фактор – в отделните инициативи. Тук става въпроси за ефикасността, ефективността в използването на ресурсите, особено когато става въпрос за дългосрочни инициативи. Това трябва да се преразглежда, ако не всяка година, то периодично, регулярно, за да се видят интересите на всички заинтересовани лица. Трябва също така да се разглежда и въздействието, влиянието върху европейското общество. Отчетността е изключително важна, защото обществото трябва да дава своята реакция, своите коментари, свързани с развитието на тези инициативи. Времевото разпределение е също изключително важно, защото схемите за управление влияят върху синхронизирането на различните инициативи и начина по който различните държави членки могат да допринесат. В определени случаи виждаме проблеми, липса на синхронизация в различните инициативи. И не на последно място, един много важен елемент е интернационализацията, именно до какво ниво могат трети държави, не европейски държави, да речем, да участват в такива инициативи. Смятаме, че една от целите на това пространство е да се отвори към останалата част на света и тази цел трябва да бъде включена в отделните схеми за управление на инициативите. А след това на тази основа ще се опитам да ви представя някои от основите препоръки, които сме извлекли в доклада. На първо място трябва да а, вземем предвид, че това е развиващ се процес и това е много силен политически двигател за отделните политики. Не само на ниво на общността, но също така на държав, на отделните държави членки. Но също така е важно държавите членки да развиват свои собствени политики. На второ място, това е един, един квази стабилен сценарий, тъй като се достига до по-богати, по-комплексни и по-неясно дефинирани сценарии. В този случай ние се опитваме да достигаме до нови начини да прилагаме различни схеми на управление към отделните инициативи. Това, разбира се, има и своите последствия. Това са много високи разходи на прилагане. А също така и създаването на нови инициативи е изключително скъпо, тъй като включва и страшно много усилия от страна на отделните заинтересовани страни. Ние се опитваме да намираме начини да редуцираме тези разходи при прилагането на отделните инициативи. Във връзка с управлението на пространството, ние разбираме, че самото устройство на европейското и изследователско пространство трябва само да разреши, трябва сама да разреши проблемите, които са свързани с самото управление. Имаме големи периоди на изоставане при прилагането на инициативите. В момента се започват много инициативи в пространството, което означава, че трябва да се прилага гъвкавост на управлението и това е добре, защото в крайна сметка можем да включим нови елементи в тези инициативи на Европейското научно-изследователско пространство. Но в момента имаме много големи различия в подходите при управление. Може би те ще се увеличат за в бъдеще с новите инициативи, които се появяват. А също така се опитваме да създадем и голямо, големи разлики. Тоест имаме една комплексност от гледна точка на а, заинтересованите лица, но също така и на участниците, на публично-частните компании, които участват. Те се променят, те участват в различни инициативи и е много по-лесно би било за тях да има една обща структура. Но също така е много важно да се адаптираме към националните, да адаптираме националните процедури към европейското законодателство. Има и отделни национални програми на отделните правителства, което означава, че в много случаи тяхното участие в инициативи на пространството се различава от държава в държава. Смятам, че тук има големи различия и за участниците във всяка една конкретна инициатива. На тази основа ние сме се опитали да създадем един набор от препоръки, които биха могли да се използват за ускоряване на установяването и стабилизирането на това пространство. Някои се отнасят до държавите членки, например модифицирането и адаптирането към определени инициативи. Тук представям някои, които се отнасят до основните точки, които смятаме за важни. Едната е, свързано с, е свързана с ускоряването на конструирането на това пространство на по-високо ниво. Второто е свързано с различията, които са свързани с отделните национални програми. Същото се случва и с използването на ресурси в отделните държави. Това обаче ще ни помогне. Ако имаме уеднаквяване на механизмите, тези инициативи ще могат да се прилагат по уеднаквен начин в отделните държави. Също така е важно да се прилагат схеми, които лесняват мобилността защото е важно да се прилагат инициативи както по член 169, така и по член 171. Знам, че такива инициативи са осъществявани в миналото, други са в процес на осъществяване. Но е важно да имаме една уеднаквена схема за бъдеще. Също така е важно да се улесни и мобилността на държавни служители, които да могат да посещават европейски компании за неопределени периоди от време. Това също е една възможност, чрез която може да се избегне прекалено голямото фрагментиране в научно-изследователската мрежа. Опитали сме се да намерим начин, по който да разберем всички тези инициативи и също така смятаме, че е добре да се анализира възможността за използване на знанието на едно по-високо ниво, защото използването на образованието и тези инициативи в крайна сметка е изключително плодотворно. Ние се опитваме да създадем съветни органи, съвети, които да доведат до стабилизиране на структурите, както в съвета, така и в парламента, в отделните комисии – дори в самата Европейска комисия трябва да се внесе стабилизирането на тази структура. Останалите стратегии са свързани с повишаване на привлекателността на останалите, за останалите заинтересовани страни към тези инициативи. В някои случаи трябва да се привлекат компании с идеална цел. Това, разбира се, е трудно да се привлекат такива компании от трети страни, но те в крайна сметка трябва да играят една по-добра роля в тази инициатива за в бъдеще. А също така трябва да се анализира и типа финансиране, което могат да получат по-нататък заинтересованите лица. Знам, че в някои случаи финансирането трябва да следва различна структура, в зависимост от инициативите, в които компаниите участват. Но прекалено големите разлики в финансирането поставят проблеми, защото в крайна сметка недостатъчните ресурси трябва да се допълват с национална помощ. Също така е важно да се достигне до общи правила, които да бъдат договорени и те да бъдат прилагани към различните инициативи. Не е напрекъснато да се започва от нула, а да се дефинират нови правила, които да бъдат прилагани в цялото пространство. Следващите препоръки е, са свързани с ролята на неевропейски организации. Наистина е важно пространството да се отвори към останалата част от света. Важно е да се включат и други организации, и други инициативи, които са по-глобални. И за, за мен е много важен този процес на инициативите за глоб, по-глобално научно-изследователско пространство. Също така е важно да се постигне ниво на разбиране за това колко важно тези инициативи да бъдат с по-голямо ниво на отвореност за в бъдеще трябва да бъде по-лесно да се откриват тези по-глобални инициативи, за да може Европейския съюз да си сътрудничи с организации извън съюза. Също така тук имаме и препоръки, свързани с инициативите по член 169 и 171. Просто искам тук да а, изтъкна някои от тях. Те са свързани с начина на постигане на одобрение за тези инициативи. Според мен този процес трябва да бъде ускорен на представане и получаване на одобрение и трябва да включва активната роля на всички заинтересовани лица. А също така трябва да се подобри и използването на съветите на органите за консултации, които се използват в рамките на общността. Разбира се, това зависи от типа инициатива, която ще се осъществява за в бъдеще и капацитетите, които трябва да бъдат включени. Европейската комисия играе изключително важна роля в тази инициатива. За мен също така е важно какво се случва след като дадена инициатива получи одобрение. Зависи какъв живот се определя за тази инициатива на развитие 7, 8, 9 години. Очевидно в такъв дългосрочен период могат да се случат много неща и много неща могат да се променят и в схемата за управление. Така че регулирането трябва също да включва предвид и взима предвид и тези различни нива на ангажираност, които трябва да се изискват от отделните заинтересовани лица. В доклада също така се включват и механизмите, които поддържат прозрачността и равните възможности в научно-изследователското пространство. В определени случаи виждаме как само определени заинтересовани лица, участници имат право да участват в тези инициативи за определени предприятия, за определени лица, физически или юридически, е по-трудно да вземат участие в тези инициативи. И според мен е много важно всички да имат равен достъп. И не на последно място сме взели предвид и някои конкретни препоръки, свързани с инициативите в рамковата програма. Тук сме ги включили в този доклад, не защото искаме да дискутираме този инструмент, а защото се използва този преходен период, за да се стигне до нов вид на Еранет. Важно е да се разгледа ролята на Еранет за бъдеще. Тази роля трябва да е много по-ясна, много по-прозрачна, защото в крайна сметка от всички тези инициативи по 169 могат да бъдат проведени по ЕРА.нет. А сега не бих искал да навлизам в детайли, но има а, няколко препоръки, свързани с 169 и 171, но в тези два случая най-важното послание е че ние препоръчваме обмисленето на общи правила за управление. Поради две причини. Защото ако имаме набор от общи правила, ще постигнем баланс между общите правила плюс определена гъвкавост, свързана с отделните инициативи. Тези правила могат да ускорят процеса на одобрение и това е важно за участниците, когато те се те се придвижват, те могат да се движат в мрежата ERANET и това означава, че навсякъде ще трябва да изпълняват едни и същи правила, по инициативите по член 171. А също така се разглеждат и конкретните препоръки за инициативите по съвместните технологии Например, механизмите за подобряване на хармонизацията и участието на малките и средните предприятия. Те трябва да са сходни на правилата за участие в рамковата програма. А и това означава, че ще се популяризира участието на малките и средни предприятия не само в тази рамкова програма, но и в различни други инициативи на европейското научно-изследователско пространство. А също така е важно и а, да се установи консорциум за инфраструктурата на научно-изследователските дейности. Това ще положи основата а, за започването на нови процеси, свързани с инфраструктурата. И според нас това е изключително важно и за обществото като цяло. И нека да използвам този термин европеизацията на научно-изследователската инфраструктура, което се подкрепя от Европейския парламент. Това е нещо, което се разбира като част от научно-изследователското пространство. Другите елементи, които а, биха могли да подкрепят, да подкрепи развитието са екосистемите, извинете, образователните системи, т.е. да се обучават техници и друг персонал като част от цялостния процес на изготвяне на инфраструктура за тези проекти. Тоест, по този начин ние разглеждаме обществото базирано на знанието като цяло, защото тези хора също са важни за цялостния проект. Също така сме обмислили и други инициативи Например, общностните базиране на знанието и иновациите. Те трябва да бъдат одобрени и пуснати в действие до края на годината и са свързани с процеса на прилагане. И според мен, това са нещата, които биха могли да популяризират тази концепция за политика на знанието. Защото тук говорим за висше образование, изследователска дейност, и това е нещо, което трябва да бъде разглеждано като цяло. По този начин ще имаме ясно въздействие и влияние на отделните теми. Това е изключително значение. И накрая бих искала да обобща някои от своите наблюдения. Схемите, които са правилни и ефикасни, ще станат шедьовъра в успеха на европейската, европейската научно-изследователска политика. Освен всичко друго, тези, всички тези инициативи а, е, трябва да бъдат прилагани това зависи от схемите за управление. Определенето на общи правила ще улесни и ускори прилагането на инициативи в европейското научно-изследователско пространство. Това ще, бъде, още улесни много всички, защото няма значение по кой член са инициативите 169 или 171. За в бъдеще ще имаме различни предизвикателства, например публично-частните партньорства. Те ще включват различни инициативи в Европейското научно-изследователско пространство. Но в крайна сметка ще проведем дискусия и ще видим кои са най-добрите механизми за прилагане и на международно ниво отварянето на европейското научно пространство към останалата част от света е изключително важно, защото това ще улесни междуправителствените споразумения. по, същото, по същия начин ще се повиши видимостта, разпознаваемостта на Европейския съюз в международен план. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря, Не за изчерпателния доклад и богатата информация. Има въпроси, които ще бъдат зададени. Имам трима желаящи в списъка. Господин Калас. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за чудесният материал, който ни представи и наистина оценявам високо значимостта на научно-изследователската и развойната дейност и искам да благодаря на председателя на нашата комисия, че толкова често теми, свързани с това поле, се появяват в дневния ни ред. А, тук се, па, са сложени в кавички ам, количествените цели. Това някакси тези кавички като че ли подценяват значимостта а, на иновациите, на изследванията. И все пак сложността, всеобхватността на различните теми в рамките на на европейското изследователско пространство ни дават възможност непрекъснато да усъвършенстваме системите, които ще помогнат за все по-удачното финансиране на научно-изследователската дейност. Финансирането на експерименти а да финансирането на експерименти е това, което трябва да помогне на експериментите после да ни финансират. Имаме доста примери на добри практики в отделните държави членки, в Европа като цяло и в останалата част на света, разбира се. Например, британските учени. когато беше въведена системата за оценка на изследователската дейност в университетите, ние видяхме прекрасни резултати. И а, наистина е много важно за економиките да бъдат подпомагани от такова развитие. От 12-те най-добри университета в света, 6 са британски. Това е пример на успеха на добре и подходящо подбраната политика за финансиране на изследванията и иновациите. Различни мерки могат да бъдат приети, за да помогнат бурното развитие на този сектор. Обаче не смятам, че в дългосрочен план това ще помогне. Ако погледнем двата документа, единия от тях е на Европейския парламент, касаещ въпросите на администрирането и документа на Европейската комисия, касаещ интензифицирането на изследванията. Публикуване през 2008 и 2009 година съответно, ще видим, че могат да се намерят отговори на въпросите как са постигнати тези успехи. Обаче има и негативни среди, а, страни. Например, следния въпрос – каква е ситуацията в университетите в Европа в сравнение с резултатите от научно-техническата им дейност. Отговорът е не са публикувани достатъчно материали, а няма достатъчно патенти и така нататък. С други думи, нямаме добра система, на която да се опрем, за да оценим нещата. И така, господин председател, политиката, която ще развиваме до 2020 година, може би трябва да бъде положена върху основите на едно добро а, изследване, за да бъде най-правилната. какво ще стане с а, а, то, а, нас 2025 година, когато, да кажем, други страни ще постигнат а, а, по-добри резултати в научното развитие, това, което преди а, сме имали ние като водещото положение. Съвършенство. Да, председателя задава въпрос, прекъсвайки на ора... оратора и го помоли да приключи. Да, благодаря, госпожа Кавалио. Искам да поздравя а, докладчика за добрите резултати. Като цяло съм съгласна с препоръките могат да се анализират отделните инструменти, както го и правите, но според мен трябва да имаме една открита и конкурентоспособна изследователска среда в Европа, изследователско пространство, но за да го направим добре, ние трябва да използваме абсолютно нови инструменти, както беше споменато от един от колегите аз и Рамо Рамимо участвахме в събирането на доста материали. Ние написахме доклада за комисар Поточни но имахме, разбира се, съвсем конкретни сфери, нанотехнологиите, биотехнологиите и така нататък, експерименталната работа в тях. По наше мнение, трябва да създадем една култура на разбиране и на доверие. Обаче трябва да не забравяме какви са основните цели – а за да намерим подходящите схеми за финансиране на дейностите за тяхното реализиране и да видим онези инструменти, които биха могли да ни помогнат да наберем необходимите средства. И така, финансирането за съвършенство в Европа, това е фрагментирано в момента. Ние смятаме, че сега вече постигнахме едно добро начало за една общоевропейска програма, която ще стимулира разбирането, правилното разбиране и развитието на идеята за съвършенството както в самите държави членки, така и в отделните региони. И да се направи освен това една оценка в цяла Европа а, какви са резултатите. Това може да бъде направено и след това да се осигури връщането на определени части от националните бюджети обратно в регионите, за да могат да се развият онези полета в научно-изследователската дейност, които не са достатъчно напреднали. И така е, трябва да направим необходимото, за да могат тези, които да кажем не са на първо или второ место в научно-изследователската работа, да получат е, стимул, тласък, за да постигнат резултатите на първите и вторите имаме една и съща цел. Ние трябва да мислим а, глобално а, по-европейски. Можем да направим и двете неща. неща. Тези паневропейски или общоевропейски агенции а, ще свършат добра работа, но трябва да започнем с едно общо европейско пряко оценяване на научните постижения, за да избегнем фрагментацията на тези усилия. Благодаря ви, благодаря господин председател. Благодаря ви за тази презентация и аз искам да подчертая факта, както колегите, че за съжаление проекта на научните изследвания е съпътстван от тежки бюрократични а, последици, което обезкуражава участието в такива инициативи. Искам да се възползвам от възможността да ви задам един въпрос. Какъв е процента на финансираните проекти, които след това са реализирани. Вярно е, че тези проекти а, са на базата на добри идеи, но те би трябвало да се приложат. Ние трябва да инвестираме главно в приложните изследвания. И, а, имайки предвид, че много средства се изразходват за проекти, научно-изследователски проекти и би трябвало, може би, да се насочат към приложната сфера. Има въпрос е следния. Защо голяма част от проектите не са конкретизирани? Какви са пречките, липса на ресурси, липса на финансиране, липса на възможност да бъдат транспонирани на практика. Може би идеята е била добра, но трябва да се видят какви са били пречките, които са попречили конкретизирането на тези научни изследователски проекти. За съжаление, малките и средните предприятия участват слабо в тези инициативи и малките и средни предприятия не могат лесно да намерят необходимите средства за съфинансиране. Например, едно малко или средно предприятие би трябвало да оцелее. За да може да оцелее на пазара, то трябва да насочи най-добрите си човешки ресурси в краткосрочни проекти, т.е. той не може да има стратегически екипи, които да се занимават с дългосрочни проекти, които един ден някога биха могли да дадат плод. Следователно, в идеалния случай трябва да се разработи механизъм, който да позволи на банките да гарантират а, а, средства, а, на, да гарантират заеми а, за перспективни проекти. Би трябвало да има а, едни такива а, средства, а, центрове за високи постижения, които да бъдат включени в а, тази сфера на европейските научни изследвания. Благодаря. А професор Зарановиц. Благодаря много. Мога да отговоря на испански или как предпочитате, или може би английски. Los, los comentarios recibidos como, como, primera, como primer mensaje. Muchas gracias. Eh... Искам да благодаря. Благодаря ви за вашите коментари. Доклада не беше предназначен да оценява въздействието на всички проекти, които се изпълняват в Европа и той не е предвиден за оценка и на рамковата програма. Идеята е да се разгледат някои от новите инициативи, които се прилагат. Някои от тях са съвсем нови и следователно вероятно не е имало достатъчно време да се измерят резултатите на някои от новите идеи. За някои от тези проекти вече са обявени тръжни процедури, за други тези тръжни процедури са започнали, но не са завършили. Така че е много трудно да се оцени въздействието на тези проекти. Искам сега да кажа нещо за три неща, които бяха повдигнати, които са важни. В началото един от вас говореше за университетите. Мисля, че процесът за модернизирането на европейските университети е част от това, което се опитваме да направим, когато създаваме тази европейска научно-изследователска зона за повечето университети в Европа. Това са а, институции за обществени изследвания. Би трябвало да а, гледаме глобално на политиката, основаваща се на знание в Европа. Това, което ни е необходимо тук са инструменти, средства, които да ни дадат възможност да въведем реформата в европейските институции. Това е направено на европейско равнище, но трябва да се отчетат специфичните характеристики на всички тези национални научни изследователски институти и университети. Правейки това обаче нямаме средство, с което да оценим научно-изследователските институти от глобална гледна точка. Всеки институт има своя собствена сфера на дейност и това, което бихме искали ние е да имаме един единствен критерий за оценка, защото механизмите на оценка трябва да бъдат по-добри и средствата за оценка трябва да бъдат по-добри. Още нещо, което беше казано, се отнася до е, бюрократичната и тромавата процедура за пускането на всички тези инициативи. Мисля, че комисията беше направила усилие но по отношение на участниците ефект е ограничен. Комисията се опитва да упрости процедурите за подаване на молба за помощ, но в ситуациите, за които говорим днес, нещата се усложниха. Трябва да има финансиране на национално равнище, ако тези проекти и предложения а, трябва да бъдат одобряеми за национално финансиране и за европейско финансиране. Би било добре, ако има една единствена процедура на одобрение. Ако има органи, които а, да биха могли да прехвърлят парите към онези, които ще изпълняват проекта. Това би било добре, но такава възможност не съществува. И последния изказва се, говореше за финансирането на фундаментални и неприложни изследвания. Тук са необходими съвместни институти е, инициативи по член 171, където се визира и приложните научни изследвания. Има някои конкретни въпроси за конкретни отрасли. Би трябвало да съчетаваме тези дейности с други действия които са по-периферни. Защо да съчетаваме една инициатива в рамките на програмата за съвместни технологически инициативи? Би трябвало да се обединят идеите в рамките на рамковата програма. И а, това съчетание би могло да опрости нещата, да накара други хора да участват и тази, това съчетание може да прави проектите по-атрактивни. Много често се казва, че когато се опитваме да подкрепим малките и средни предприятия, това понякога може да бъде много трудно, защото голям процент от малките и средни предприятия биха могли да участват в тези програми с съфинансиране, но те не биха могли да участват. Необходимо е обща структура. Необходимо да има един орган, който да облегчи нещата за бъдеще. Благодаря ви за информацията, която ни предоставихте, казва председателя. Благодаря а сега ще трябва да приключим с тази точка и да преминем към следващата точка, именно точка 11. Da geht es um die Zahlungsverzugsrichtlinie, eine Neufassung. Der Kollege De Angelis. Тук говорим за една преработена версия за директивата относно забавените плащания. Сега ще дам думата на докладчика да представи ситуацията във връзка с е, е, директивата. Това първия е о първата обмяна информация. Много благодаря, господин председател. Както много правилно отбелязахте, това е първа размяна на мнения. Това е един проблем, който наистина е сериозен. Особено в този контекст на дълбока економическа криза в глобален мащаб, тези просрочени плащания в търговските сделки наистина представляват сериозен проблем. Това е щекотлива тема. Това е изключително сериозен проблем за стопанските предприятия и е поставя изключително големи тежести върху малките и средните предприятия. Тук става въпрос за разплащанията между економическите играчи, както и между публичната администрация и економическите играчи. Знаете, че много от плащанията се просрочват и стават много по-късно от крайните срокове, определени в договорите. Ако разгледаме регламент 35 от 2000-та година, целта на този регламент беше да се намалят сроковете за извършване на плащанията. Тази цел е постигната, но сега трябва да преминем нататък, тъй като тази директива в крайна сметка не решава проблема. Седем години след като тя влиза в сила, периодите за плащанията все още са много различни в държавите членки. Виждаме как ситуацията е крайно различна в отделните държави членки. Сега ще ви дам няколко примера. В Гърция, например, срокът е 53 дни. Същия срок е в Германия, в Обединеното кралство средно се просрочват плащанията с 53 дни. Това заплашва функционирането на вътрешния пазар, но също така уврежда конкурентноспособността на европейските компании и в крайна сметка поставя в опасност цялата економика на Европейския съюз. Поради тази причина Европейската комисия, наред с един цял пакет от мерки за подсилване на ролята на малките и средните предприятия, накарат да се предприемат много мерки, които да доведат до възстановяване на економическия растеж. Това е от жизненно важно значение в този контекст на економическа криза. По този начин ние ще успеем да създадем нови работни места. Сега направих това въведение и ще премина към кратък анализ на предложението за директивата. Целта на този текст е директивата да бъде подсилена, тя да бъде прилагана много по-строго от оригиналната директива 35 от 2000 година. става въпрос за много по-строги мерки, когато става въпрос за просрочване на плащанията, независимо дали става въпрос за частни компании или за плащания, които се забавят от страна на публичната администрация. Тук става въпрос за 30-дневен срок. И се повдига първия въпрос. Смятам, че има прекалено много изключения от този 30-дневен период – И а, това всъщност води до риск да се подкопае това ново предложение, защото много хора няма да спазват този 30-дневен период. И важното е в тази преработена версия на директивата е, че именно а, това право на дерогация ще бъде понамалено Ако това не се направи, директивата няма да бъде ефективна, защото основно ще става въпрос за а, недобри клаузи в договорите. ще възникне и въпросът за конфискация, докато не се изплатят напълно сумите, които са дължими. Смятам, че това са най-важните въпроси. Съжалявам, че преминах през важните точки толкова бързо, но искам да благодаря на докладчиците в Сянка за това, че допринесоха за този дебат и просто искам да ви напомня, че а, Надявам се, че в крайна сметка тяхната работа ще се отсветства на член 86, което е изключително важно. И наистина искам да благодаря на моите колеги, които ми помогнаха в работата по определени точки от тази директива. Знам, че има разгорещени дискусии и дебати, които се водят във връзка с документа но в много държави, да речем, компаниите, които работят в медицинския сектор, болниците са най-уязвими заради тези просрочени плащания от страна на публичната администрация. А що се отнася до разширяването на обхвата, целта е да се включат и компании, които предоставят много важни услуги на обществото. Тук трябва да се включат и частните търговски сделки, както и сделките между частни лица, между индивидуални лица и публичната администрация. Тук трябва да се разгледа целият въпрос с дерогации, с обещетенията. Това също е един изключително важен въпрос. А, също и плоските обещетения, така наречени, и начисляването на лихви. Това, разбира се, е просто храна за мисълта, която да подпомогне дебата. Не искаме да има ответни мерки, които се предприемат от компаниите или предприятията, които подлежат на санкции заради просрочни плащания бих призовала колегите да коментират по този въпрос и много ви моля да споделите опита си от отделните държави. Важно е да получим информация дали и те смятат, че този проблем с просрочените плащания е голям проблем за възстановяването на нашата економика. А също така трябва да се съобразим и с сроковете за подаване на изменения. Но е важно да чуем всички предложения, които колегите имат. Важно е да ги подадете през следващите дни, седмици и ще се радвам да дойдете при мен в моя кабинет, да споделите своето мнение, защото това е един законодателен текст, който ще ни помогне да се справим с този проблем по един изключително решителен начин. Този проблем има много отрицателно въздействие върху економиката и малките и средните предприятия в Европа. Благодаря. Благодаря много. Благодаря, господин председател. Това предложение е закъсняло всъщност със 7 години, но все пак по-добре късно, отколкото никога. Аз бих подкрепил това предложение – но в член 5 алинея 4 има крайен срок а, по отношение на публичните а, органи, а, обаче, държавните органи, обаче а, срокът е твърде крот, кратък. Това са 60 дни. Така а, моля да, да, да се направи следното, че 30 дни е всъщност началното, началния срок а, или най-късия срок, а 60 дни е абсолютният максимум. И освен това трябва да се прегледат не, не само принципите за а, плащане на лихви по всички забавени плащания. Защото знаем, че така биват управлявани отношенията между бизнеса и държавата. И освен това, обичайното договорно право е това, което управлява отношенията между бизнеса и държавата. Но защо трябва да се различи нещата спрямо малките и средни предприятия? Може би ще трябва да разискваме една правна рамка, която да организира тези забавени плащания и последиците за всички. Да, благодаря ви, господин председател. Заповядайте. Аз съм от Дания. Всъщност, а не от Германия. Следващият оратор е господин Бенсън. Благодаря много. Всъщност това е проблем за много малки и средни предприятия. Въпроса за плащанията и тяхното забавене. Особено пък в време на економически трудности, когато натиска върху малките и средни предприятия е много голям. Смятам, че този въпрос за забавянето може да, донесе, да доведе до сериозни последици и върху, в ефективността на вътрешния пазар. Ето защо трябва да се регулира всичко това на базата и принципите на конкуренцията, но и да се въведат съответните лихви, да, бъв, да бъдат заплатени съответните суми от тези, които забавят плащанията. Член 1 а, алинея 2 а, съдържа съответните разпоредби които биха могли да ни помогнат да регулираме тези плащания. Член 5 също се отнася до плащания от страна на държавни органи. Може би тук бих предпочел да бъде езика малко по-директен. Това са основни заинтересовани лица в процеса на развитие на економиката. А, така че тези 30 дни, за които става въпрос, а, са срока, а, към който всички ние трябва да се придържаме. И този 60-дневен срок, според мен, трябва да бъде посочен само като една изключителна рядкост поради някакви изваредни обстоятелства. Ако говорим за 5% от плащанията по фактурите, като всъщност сума, която трябва да бъде изплатена за възстановяване на щетите, покриване на щетите, то тогава си мисля, че трябва да подходим много по-стриктно във връзка с фиксирането на периодите и сроковете когато става въпрос за плащания между а, стопански единици, там можем да бъдем по-либерални, но когато става въпрос за плащания между държавни органи и малки и средни предприятия, а, мога да а, ви предложа да, се, да го разгледаме по-подробно, защото това може да е инструмент за налагане на натиск. Благодаря господин... председател. Това е един въпрос, който заслужава голямо значение, защото се упражнява голям натиск върху тези предприятия това може да доведе до проблеми с паричните потоци. По тази причина е особено важно във връзка с договорите за а, държавни поръчки, да се даде пример, за да може е, да се даде пример с е, определенето на срок от 30 дни, защото ако обществените органи плащат по-бързо и ако може да се разгледат е, най-добрите практики, и въвеждането на такива практики, това би могло да бъде използвано като пример. Може би това ще доведе до подобряване на паричните потоци, до по-голяма щедрост от страна на банките и мисля, че тези а, на тези дружества трябва да се помогне бързо и ефективно и европейските институции имат е, определена роля в това отношение. Ние тук трябва да действаме по един образцов начин. Трябва да видим а, колко време е, ще отнемат е, тези забавения в тези институции би трябвало да бъдем модел. Госпожа Тоя, искам просто да кажа съвсем набързо, че съм съгласен, съгласен с нещата, които бяха казани от господин Де Анджелис. Той е об успял да изведе най-важните условия. Необходимо е да бъдем твърди, строги, да имаме задължителни правила, да из... разглеждаме приложното поле на директивата много внимателно. Той каза много важни неща, с които повечето от нас се е, съгласяваме. Искам да подчертая значението на това предложение. Тук не става дума само за преработена версия на директивата. Това е една от малкото практични стъпки, които се предприемат е, като част е, от нормативния акт, по който работихме с съвета и с комисията и който е предназначен за да подпомогне на, и да направи живота на нашите граждани по-добър. Към него има много очаквания. А, има много е, малко изменения. Трябва да говорим и да обсъждаме как да направим това по-лесно за всички. Благодаря, господин Балшо. Благодаря, господин председател. Ако разгледам дневния ред за тази седмица, виждам, че а, е, има един а, форум Всъщност може да се окаже, че темата, която ние обсъждаме сега е една от най-важните. И а, средствата, които ще намерим, ще подобри функционирането в тази сфера. Ние а, провеждаме проучвания на високо равнище. Нашата комисия и този доклад се занимава първо а, с въпроса за това как мал... може да се помогне на малките и средни предприятия да о... оцелеят в тази економическа криза. Това е една много важна тема. Научните изследвания показват, че малките и средни предприятия трябва да отговарят на определени условия. Но ние разглеждаме въпроса за забавените плащания, което може да доведе до фалиране на много предприятия. Самия факт, че толкова малко малки и средни предприятия присъстват днес, не е индикация, че комисията не разглежда тези въпроси достатъчно сериозно. Благодаря. А сега комисията. Благодаря, господин председател. Комисията много се радва, че чу от докладчика и от членовете на вашата комисия подкрепа за инициативата, която е изключително важна за предприятията, особено за малките и средни предприятия, което беше е, включена в смол закона за малките предприятия и е, също така е, тя предвижда хармонизация на плащанията във връзка с економическото възстановяване в Европа. Ние сме много насърчени, също така отбелязахме вашите питания във връзка с приложното поле на директивата, може да се обмислят нещата и това, което вие казахте във връзка с значението на е, хармонизацията за е, държавните дружества, е, заслужава да се помисли по този въпрос с ваша помощ по-основните въпроси се отнасят до ролята, за която се дава на свободата на сключването на договори. Вие знаете, че нарушаването на такава свобода е обект на предвидената от нас хармонизация между публичния и частния сектор – защото там има сериозни проблеми във връзка с забавянето на плащането и се оказваме наистина в една ситуация на липса на баланс между частния и държавния сектор и е много важно да не се прилага принципа на договорната свобода, а докато в отношенията на търговски отношения между дружествата би било за предпочитане да се придържаме към свободата на договаряне, обаче с прилагането на този принцип без никакви ограничения, тъй като тази директива засилва значително а, гаранциите, които могат да се приложат в а, връзка с злоупотреба по член 6. И а, това е един опит да се реши проблема с забавянето на плащанията. Но ние осъзнаваме, че това е една директива, която не може да реши всички проблеми. Определено има други неща, които трябва да се направят, за да се решат тези проблеми които са извън а, приложното поле на законодателния акт. Ние сме готови да разгледаме заедно с вас как бихме могли да подобрим познаването на правата чрез информационна кампания. Разбира се, ние сме на ваше разположение да обсъдим всякакви други незаконодателни средства. Комисията е изцяло на ваше разположение, на разположение на вашия докладчик, за да се обсъдят темите, които бяха засегнати и които определено заслужават да получат отговор. Дебата, благодаря. Сега закриваме тази дискусия. Както беше посочено вече, в средата на януари ще излезе проект становището и всички са поканени да вземат участие. Сега приключваме с точка 11. А също така и 5 минутки утре сутринта ще отделим Не, сега имате думата всъщност за 3 минути и половина. Благодаря, господин председател. Бих желала да започна с благодарност на всички колеги и на докладчик, и на Европейската комисия, на шведското председателство за преговорите, които бяха водени, за успеха, който постигнахме в четиристранния диалог, в във връзка с, с сградите. Искам да ви кажа, искам да, да получа вашата подкрепа във връзка с преговорите с съвета. Постигнахме много добро съгласие успяхме да запазим разпоредбите по финансовите инструменти. Не точно така, както беше предложено от парламента, но комисията ще разглежда, ще анализира до 2011 е, година направените предложения и до 2020 година би трябвало да се постигне съответствие с а, а, изискването да има а, минимално изхвърляне, а, а, разпиляване на енергията. Необходимо е да се постигне също така най-добрата економическа ефективност. От 2017 година държавите членки ще могат да прилагат и да приемат национални национални планове и могат да трансформират, да променят съществуващите сгради за да и да, да, да определят сградите като пасивни и активни от гледна точка на съхранението на енергия. Във връзка с квалификациите на експертите и във връзка с сертифицирането на енергоемкостта на сградите се предвижда също така да се използват възобновяеми източници, на енергия и също така повече а, възможности за а, а, намаляване на енергоемкостта на така наречените пасивни сгради има една определена роля на комисията в връзка с тези сгради. Също така трябва да се провежда и електронен контрол и също така да има а, а, общ система на признаване на резултатите, няма обща методология, но а, има данни, които съществуват в новото приложение. Трябва да се създаде една ясна процедура, за да се установи е, е, нивото за постигане на енергосъобразност на е, сградите числа по-високи с 15% от предвидените числа би трябвало да доведат до корективни мерки. Мисля, че се постигна добър компромис, който ще допринесе за екоефективност и мисля, че ние можем да подкрепим тези, тези данни, но ще се обсъди въпрос чрез процедурата на комитологията, което ще бъде принципа според новия договор от Лисабон. Благодаря. Имаме хора, които са се записали да говорят, но много ви моля да бъдете много кратки. Госпожо Рол. Много кратка ще бъда. Много ви благодаря, госпожо Тикао, за доброто сътрудничество, което прилагахте при работата с, с докладчиците в Сянка. И много благодаря за тази решимост, защото в един момент си мислехме, че няма да е възможно да постигнем споразумение по време на шведското председателство, но докладчика продължи да опорства и в крайна сметка успяхме. Така че наистина да тя заслужава много голяма похвала за това, което направи и а, смятам, че тя а, заслужава цялостната подкрепа на комисията. Благодаря много. Много благодаря, колега Томаш. А, много благодаря. Много благодаря, господин председател. А, искам да изразя благодарност към докладчика за чудесната работа, която свърши като докладчик. А също така и на господин Салдагис, както и на секретарията, защото в крайна сметка успяхме да постигнем доста добри резултати по време на едни доста трудни преговори, защото като че ли съвета се опитваше да блокира всички действия до тези нови сгради, които са по-добри от този стандарт на, за пасивните къщи, който имаме в Германия. Това беше едно доста добро постижение защото имаме децентрализация, имаме използване на възобновяеми източници. А също така се, включиха, се включи строителната индустрия, както и хората, които продават недвижими имоти, защото те знаят, че възобновяемата енергия е бъдещето. Още преди месеци анализирах и в крайна сметка наистина разбрах, че това е ключа към реновациите и това е ключа към държавните и правителствени глави. Това беше е, един мотив, който се използва от господин Барозо. Защото загубихме определени позиции, по-късно не беше възможно да си наваксаме. Но в крайна сметка аз мятам, че целият наш екип успя и, в край... и сега е важно да се борим за средствата, които не са изразходвани в този пакет за възстановяване – и нашата битка след това ще бъде да подобрим а, економическите перспективи след 2013 година и да се борим за още и нови средства за възобновяема енергия и енергийно ефективни къщи. Благодаря на комисията, особено на Мартин, защото дори да, ако има един, държав, един служител в комисията, в институциите, който работи за енергията, за зелената енергия, това е той. Не е сериозно просто да имаме толкова малко персонал, който да работи за тази цел. Благодаря. Много благодаря на всички. Това беше последния ред, точка в дневния ред. Благодаря на докладчиците, благодаря на всички колеги. Сега ще имаме среща на координаторите в продължение на около час. Вече а, е, започна да тече това време и ако може да започнем срещата след около минута и половина, ако е възможно. Everything that.